Уважаеми дами и господа, колеги, 10 минути закъсняваме. Надявах се, че повече депутати ще ходят, но днес ще заседаваме в този състав. Има и други мероприятия. Затова ви поздравявам за днешното заседание. Тази сутрин имахме семинар за договорно право. Беше много интересен семинар и може да смятаме, че семинарът беше истински успех. Говорих с колеги от националните парламенти в обедната почивка. Имаше представители на 13 парламента. Това беше първата инициатива от подобен характер в нашия парламент, така че този диалог с националните парламенти беше много важен. Нека обаче да продължим с точките 1, 2 и 3. Имате ли нещо против да приемем дневния ред? Нямате. По точка 2 искам да съобщя следното. Имаме изслушване с междупарламентарните е, Междупарламентарната комисия, как да улесним живота на нашите граждани на 30 ноември от, от, 3, от 1.30 до 6.30. Ще имаме извънредно заседание на 22 ноември в Страсбург и на това заседание вероятно ще има нужда да гласуваме е, доклада Сайер. Ако не постигнем споразумение за съвета, е, бихме искали да приключим на първо четене в парламента още през ноември. Това са съобщенията на председателя. Освен това, имаме одобрението на протокола като точка от дневния ред. Това е протокол от 18 октомври 2010. Няма възражение против него. Добре, тогава той е прият и преминаваме към точка 4. Това е мини изслушване по темата оценки на въздействието. Е, зададохме изследване, зададохме експертиза по тази тема госпожа Мария Юшлин и господин Павел Яновски от Matrix Insight ще представят изследването. Надявам се колегата Нейплер да направи кратко въведение и ще дадем думата на двамата експерти. Ангелика, имаш думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости, ние се намираме в процедура на изработване на становище по инициативния доклад за независимостта на оценките на въздействието. И въпросът е до каква степен може да използваме а, оценките на въздействието като парламент. Имаме много въпроси по тази тема, които се обсъждаха в политическите групи и в комисиите. Освен това, като правна комисия, е, предприехме пътуване до Вашингтон, за да видим как оценката на въздействието се използва в САЩ. Е, работихме и по въпроса как администрацията използва оценките на въздействието, как Конгреса използва тези оценки в ежедневната си работа. Ще има доклад по тази тема на делегацията. Беше много интересно това, което чухме. В администрацията оценката на въздействието има много, играе много важна роля. Правят се консултации с външни и вътрешни експерти, така че се цели една пълна прозрачност е, на административните процедури. Мисля, че може да направим съответни предложения и по отношение на оценките на въздействието, издавани от комисията. По отношението на това, което разбрахме, мога да кажа, че беше доста отрезвяващо. Е, това, което ние може да направим като процедура, като структура, може би няма какво много да променим. По отношение на изследването, което ще ни бъде представено, мога да кажа, че се занимавахме с темата за оценката на въздействието в отделните държави членки. Имаме резултати от различни страни и смятам, че до края на годината ще мога да ви представя своя доклад по собствена инициатива, за да започнем истинската работа и за да може да приемем още преди лятната почивка е, доклада. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на двамата експерти. Не знае кой ще започне, но вие имате думата. Thank you, Chairman. Uh, my name... Благодаря, господин председател. Казвам се Мариан Джилан и представлявам Matrix Insight. Ние сме консултантска фирма по, по обществена политика, базирана в Великобритания. Работим с вас, с комисията и други европейски институции по тази тема. Днес имаме възможност да споделим с вас първоначалните си заключение във връзка с едно проучване, което провеждаме. То е сравнително проучване за целта на оценките на въздействието в Европейския съюз. Давам думата на Павел Яновски, моя колега, който ще представи темата в по-големи подробности. След това чакаме въпроси. Благодаря, Мария. Няколко думи за целите на това проучване. Ще говорим за първоначалните си заключения и след това се надявам, че ще проведем дебат, защото това ще ни е полезно в този е, ранен етап на нашето проучване. Така че вашите коментари са ценни за нас. Както Мариям спомена, това е сравнително проучване за целите, обхвата и процедурите на оценките на въздействието в държавите членки на Европейския съюз. Проучването е поръчно от Европейския парламент и има за цел да определи кои са добра, е, примерите за добра практика, е, така че да може да се прилага тези примери е, на европейско равнище. Проучването започна през октомври и ще продължи до януари. Така че, както разбирате, все още сме на много ранен етап, така че заключенията ни са много предварителни. Надявам се, че ще можем все пак да ви представим посоката, в която се движим. Каква е методологията ни? Комбинация от преглед на документи и интервюта, основно с хора, които се занимават с провеждане на оценка на въздействието, т.е. държави, служители на държавите членки и служители на европейските институции, както и на международни институции. Използваме 8 случая, които разглеждаме, 8 казуса, които сме подбрали по различни принципи, като географско покритие на Европейския съюз, покритие на, на старите държави членки и новите държави членки – както и годината, от която оценките на въздействието са въведени на национално равнище. Какви са първоначалните ни заключения? Виждаме какви са основните мотиви за провеждането на оценки на въздействието. Ясно е, че целта е да има по-добро законодателство нещо, което е в дневния ред и на Европейския съюз и на държавите членки. Друга организация, която настоява за това е Организацията за економическо развитие и сътрудничество. Тя е активна в Европа и извън Европа. Има разлики между различните държави членки по отношение на това какви са причините за провеждане на оценки на въздействието. Различните държави членки обръщат различно внимание на въздействието върху околната среда, социалните въпроси, економическите въпроси и административната тежест. Много често се, наблюдава, се наблюдава поставяне на по-голямо ударение върху намаляване на административното тегло, а има случаи, в които вместо това се набляга повече на околната среда. Разбира се, различните оценки на въздействието се занимават с различни елементи, но наблягането на различните елементи е в различно в различните държави членки. Виждаме, че има разлика между дерегулацията и по-доброто законодателство или регулиране. При дерегулацията се правят оценки на въздействието, основно за да се преустанови подаването на допълнителни предложения. От, що се отнася до търсенето на по-добро законодателство, там се използват оценки на въздействието, за да се разберат а, вариантите за по-добри правила, по-добро взаимодействие с властите и прочие отново в различните оценки на въздействието се вижда различна посока. Или към дерегулация, или към по-добро регулиране. Ето, например, в Великобритания по-рано имаше силно наблягане на разходите за бизнеса. А, в други страни това е, не е така. Това е, е ясно за Великобритания и Дания. А пък е, в, в Франция, например, нещата са по-различни, системата е по-различна и там се разглежда и случващото се на европейско равнище. Какво означава това? Виждаме различна мотивация след оценките на въздействието и тези различни мотиви се отразяват в методологията, която се използва за оценката на въздействието. В насоките, например, има различно наблягане на въпроси като разходи и ползи или количествени и качествени методи. Разбира се, във всяка оценка на въздействието се вземат предвид всички тези елементи, но те имат различен приоритет. Някои от интервютата, които проведохме, показват, че има тенденции към придвижване към пове... повече качествени методи при оценката на ползите, от колкото това е правено по-рано. Това е информация, която получаваме от хора, които се занимават с оценки на въздействието на европейско равнище, но и, в, и на ниво държави членки. Ето, например, в Дания. Там определено има повече тежест, която се отдава на качествените ползи, отколкото на, цел, на разходите за бизнеса. Основната ни задача е да видим как точно могат да се разгледат оценките на въздействието и как може да се контролират те, как може да се гарантира тяхната независимост. Тоест, тук говорим от една страна за качествен контрол а, на метода, например, на начина по който е представена информацията, аргументите дали са логични, разбираеми ли са заключенията и действително ли следват от доказателствата. Другия начин за контрол е по-скоро формален, правен, процедурен контрол. Тоест, проверява се какви точно стъпки са предприяти. Дали са е, били изпълнени поетите задължения и дали действително са извършени обещаните действия по консултиране. На европейско равнище всичко това е много тясно свързано с управлението. Елементите, свързани с качествения контрол, т.е. тези, които се занимават основно с методите и тяхното, тяхната надежност, изисква да има необходимата техническа експертиза, за да се оцени това качество – и а, с това се занимават е, звената по по-добро регулиране на различните правителства. А ако няма а, такова звено, няма как да се проведе такъв качествен контрол. Има формални процедури за надзор, но на практика няма контрол на качеството. Сега да видим как са разпределени нещата по отношение на контрола между държавите членки и Европейския съюз. Има три основни типа на организация на контрола. А, има ситуации, в които има специални звена, които се занимават с оценката и те са централизирани. И има такива примери за органи, които се занимават с осигуряване на качеството на оценките на въздействие. Един добър пример тук е Impact Assessment Board в Европейския съюз, съвета за оценка на въздействието. Този организъм а, или комитета, комисията за оценка на въздействието е, този орган се занимава с оценка на въздействието на ниво Европейски съюз. В Великобритания, от друга страна, има комисия по регулаторна политика и тя има за цел да оценява въздействието. Това е най-близката е, институция до Европейския комитет за оценки на въздействието други примери. Има други примери, действително централизиран контрол, но не чрез звена, които се занимават специално с тази задача. Ето, например, в Великобритания контрол може да се осъществява и от органите за по-добро регулиране, така че а, те се занимават и с оценките на въздействието, но и с други въпроси. В Германия има подобен орган, е, който не е специално създаден за проверка на оценките на въздействието, но се занимава и с тях, като целта е да се занимаем с а, е, тези въпроси на национално равнище. Има и други примери в Дания Министерство на финансите играе централна координираща роля, т.е. то осигурява качествения контрол. Така че Министерство на финансите в Дания е пример за това. Има други примери, в които на много високо равнище се оценява възде... оценката, контролират оценките на въздействие. Тоест, например, в Италия има специален отдел към Министерския съвет, който се занимава с множество въпроси, в които са включени оценките на въздействието. В Польша има подобни примери. Канцеларията на министър-председателя отговаря за прегледа на проекта законодателството и за контрола върху оценките на въздействията. Що се отнася до ситуациите, в които контролът е децентрализиран, т.е. няма централен орган, такива примери има и в Европейския съюз. Например, има звена за оценки на въздействието към различните генерални дирекции. Те се занимават с оценките на въздействието в областите, които принадлежат на дейността на съответната генерална дирекция. По подобен начин в Великобритания има звена за по-добро регулиране или по-добро законодателство, като те се занимават и с други неща, не само с качествен контрол. Има и външен контрол или надзор, основно чрез консултиране. Консултацията сама по себе си може да представлява някакъв вид надзор. Ето, например, в Германия има много е, силни консултации между министерствата, както и консултации с обществеността. Този тип консултации са подходящи за качествен контрол, за контрол на методите, например – но по този начин може да се разбере е, дали а, е, действително са обхванати всички елементи на един въпрос и дали са били проведени консултации с всички засегнати страни. Различните типове на контрол не са взаимно изключващи се и в много страни има примери и на централизирани, и на недецентрализирани и на децентрализирани начини на контрол. Тоест има и централни звена и звена на ниво министерства. В Великобритания се комбинира централизираното провеждане на контрола с децентрализираното. Сега, що се отнася до заключенията ни, те са е, само предварителни, е, защото, както ви казах, започнахме проучването съвсем скоро, но е, ние настояваме, че е изключително важно органът, който осъществява надзор, да е независим от автора, спрямо автора на оценката на въздействията. Също така е много важно, ако говорим за децентрализиран контрол, да има звена от експерти. Те може да не са независими, но могат да дават много важна информация на звената, които провеждат контрола. Така че е много важно да се има предвид, че надзора се провежда на различни нива и на централизирано равнище и на децентрализиран. Има и ситуации, в които задачата за, оценка, за проверката на оценките на въздействията са в ръцете на един и същи орган – тогава се оказва, че се провежда контрол по отношение на съответния проект закон, отколкото по отношение на оценката на въздействието. Това няма пряка връзка с крайния резултат, дали законодателството е по-добро или по-лошо, но действително е важно да се осигури висококачествена оценка на въздействието. Както казах в началото, има различни типове мотивация, които стоят зад поръчването на проверки на въздействието. И самите оценки на въздействието в тази връзка са доста различни една от друга. Така че, както вече казах, това може да означава, че някои от, количеств... от качествените въпроси са като социалните въпроси остават пренебрегнати. Като цяло доста рядко е да има специален орган за оценките на въздействието. В различните страни отново се набляга на съотношение между качество и ползи и а, в едни страни, а пък на, в други страни на други елементи. Има различни интерпретации на понятието оценка на въздействието. Различни органи се занимават с това. Така че, въпреки, че на места има системи за оценки на въздействието, може да се окаже, че оценки не се провеждат на практика. Въпреки, че на теория се предполага да се провеждат. Има много различни системи за оценка на въздействието. Първите са въведени от 80-те години насам, но резултатите са им доста различни. Виждаме че има по-голямо настояване тези системи да се прилагат ефективно. С което стигнаме до основния въпрос, а именно Какво е въздействието на оценките на въздействието върху политиката? И могат ли те да подобрят начина на вземане на решение и е, регулацията като цяло. Имаме ситуации, в които е, се постигат добри резултати и се стига до конкретни мерки в областта на политиката. Това е когато се опитват провеждащите оценката да разберат по-ясно какво се случва не само на национално равнище, но и на европейско равнище. Благодаря. Благодаря на ораторите. Има ли въпроси от страна на колегите? От моя страна аз искам да попитам нещо. От известно време, от няколко е, седмици, има изследване на сметната палата. Дали ви е познато това изследване. Би хубаво да било да се запознаете с него, защото вътре има заключения, които могат да ви помогнат при по-нататъчната работа по изследването. Познавате го добре. И от страна на комисията, господин Кремингер, и след това Ангелика да вземе думата. Господин Гремингер, най-напред. Е, Добър ден, казвам се Михал Кремингер и съм съместник-председател на отдела оценка на въздействието и по-добро правоприлагане. Бих искал да кажа нещо накратко за комуникацията от страна, от за комуникето, за съобщението от страна на комисията по тази тема. Ще говоря и за изследването на Сметната палата. Комисията на 8 октомври представи съобщението си за интелигентното правоприлагане, в което обяснява как в следващите години ще се погрижи за, по едно, за едно по-добро регулиране. Ще се погрижи за обширни обществени консултации от една страна, от друга страна ще поръчва различни доклади, изследвания и одити от страна на Сметната палата. На базата на, тези, на този документ има три отделни изказвания, ключови изказвания в съобщението. Най-напред става дума за интелигентното регулиране, което се простира върху цялостния цикъл на политическото развитие, на развитието на политиките. От една страна. На второ място. Едно добро регулиране е обща отговорност на институциите на държавите членки и на трето място това е едно активно участие на заинтересованите страни и на обществеността. Това е от, изключително, от изключителна важност за прилагането на по-доброто регулиране, на по-доброто законодателство. Нека говоря най-напред за интелигентното регулиране. Изходната точка е системата за оценка на въздействието на комисията. Доклада на Сметната палата показва, че тази система е ефективна и че в ежедневната практика се прилага ефективно. Това беше най-обширният одит, който беше правен по повод на една система. Сметната палата е направил преглед на 110 оценки на въздействието и е водил 120 интервюта с експерти и хора, които взимат решение. Изводите са, че системата на комисията функционира добре, но могат да се направят някои препоръки. което ще под, които, пре, които препоръки ще доведат до подобряване на качеството на законодателството. На базата, още една забележка, доклада на Сметната палата говори и за въздействието на оценките. За това говориха и ораторите. На базата на тази база комисията казва, че ще използва и по-нататък, ще надгради съществуващата система и ще приключи, ще затвори цикъла в този смисъл няма да се прави само една предварителна оценка, но когато препо... са направени препоръки, ще се направи и изследване за това до каква степен предложенията и препоръките са били приети и приложени. До каква степен наистина те са повлияли за оценката на разходите и ползите на съществуващото законодателство. Искаме да се създаде един управленчески подход към законотворчеството. По този начин ще се правят последващи, систематични последващи анализи и оценки на въздействието. Втората стъпка ще бъде оценка на въздействието на законодателни актове. Това ще става в сътрудничество с държавите членки. Държавите членки прилагат съответните актове и се прави оценка на това приложение. Един съществен елемент на този по подход е допустимостта и, и подход и и, и факта до каква степен оценката е подходяща за дадения законодателен акт. Да се, трябва да се види до каква степен редицата законодателни актове се отнася към даден сектор, до каква степен има пропуски в законодателния текст или пък има препокритие с законодателни текстове от други области. По такъв начин могат да се вземат решения за преработване на, на, те, на правните текстове. Освен това, цикълът включва и подобрение на прилагането на текстовете. Вторият аспект на съобщението засяга общата отговорност на институциите. Комисията смята, че тук има възможности за напредък и тук сметната палата в доклада си е направила конструктивни предложения. Например, оценка на въздействието да се правят в, систематично в комисиите и да се обсъждат на ниво съвет. Това разбираме под обща отговорност на институциите. Има и други предложения. Например, държавите членки също биха могли да правят оценка на въздействията по отношение на прилагането на дадени предложения от страна на комисията. Какво означава дадено приложение на даден текст за държавите членки? Третия пункт е активното участие на участниците на обществеността, на заинтересованите страни. Има предложения за конкретни мерки за провеждане на обществени консултации в рамките не на 8, а на 12 седмици. По този начин всички заинтересовани страни ще могат да се осведомат по-добре и да участват по-добре и по-активно в процеса на консултация. Това е важно за изработването на всички становища, подадени к законови текстове. Нека кажа съвсем ясно. Комисията в своята директива от 2009 година е казала съвсем ясно, че всяко, всяка оценка на въздействието трябва да включва описване на проблема, целите, альтернативите, мерките и конкретните въздействия, по които трябва да се проведе консултация. Тоест, Подходът и философията е, че колкото по-рано започна консултации с заинтересованите страни, толкова по-добре може да се подготвят заинтересованите страни за съответното законово приложение, защото това е фазата, в която могат да се установят пропуски. Комисията казва, че за всички важни мерки ще се публикуват пътни карти, Днес бе прията работната програма за тези работни планове. Предстои изработването на около стотина пътни карти и в този работен документ се вижда каква е работата, каква ще бъде работата на комисията за следващите 12, 14, 24 месеца. Е, всеки, който се интересува, може да прочете този документ като целта на комисията е въвличане в работата по въздействието на всички заинтересовани страни и на обществеността най-вече. Председателят благодаря. Ангелика има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на ораторите, благодаря и на комисията за информацията и за презентацията. Имам два въпроса към ораторите. Първият ми въпрос е какъв е вашия метод на работа? Вие оценявате различните оценки на въздействието на отделните държави членки, вие ги анализирате и ги сравнявате, съпоставяте и установявате, че има различни методи, различни структури в държавите членки, възлагането на оценките е различно. През януари ще представите вашето изследване, ще направите тогава анализ и оценка. Е, интересно ми е по какъв критерий ще направите тази оценка, това сравнение. Вие обаче няма да сравнявате кроши с ябълки. Вие, как, вие ще направите една обща оценка. Какви са критериите за тази оценка, дали ще използвате независимост или пък бюрокрация или пък прозрачност като критерий за начина по който се изготвят оценките на въздействието. Втория въпрос. Вие говорихте, че в последствие ще а, оценявате въздействието на оценките върху законодателството. Аз ви подкрепям в тази, това начинание, но искам да ви помоля да разкажете по-ясно, по-в подробности какво имате предвид, защото за нас като законодател е, важно да разберем какво се оценява, защото със всяка директива ние имаме някаква цел – а дали се оценява целта, дали целта, която е поставена в дадена директива, бива осъществена чрез приложението на тази директива на практика. Тоест, дали в а, дали се прави един последващ, един експост анализ. Това е моят въпрос. Дали, не знае дали ясно се изразих, но Това е моят въпрос. Дали целта, която си поставят политиците, наистина бива постигната в действителност? защото ние като законодатели искаме да сме независими, важна е политическата воля, но по някакъв начин трябва да се измери дали целта е постигната. Защото когато ние правим закони, в крайна сметка трябва да имаме, например, по намаляване на е, въглеродните емисии, да или не. По този начин може да видим дали е, е постигната целта. И по този начин може да видим дали да вървим в една или друга посока. Бих била благодарна за повече подробности. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Аз искам да продължа онова, което току-що каза колегата. Определено има политическа воля на всички нива да се правят независими обективни оценки на въздействието и анализи. Всички сме съгласни с това. Но тези оценки на въздействието, според мен, трябва да могат да се използват по един по-широк начин. Да не се използват само за това да се покаже, че онова, което комисията иска да прокара, може да се прокара, а трябва оценките да са по-задълбочени, по-подробни. Всички институции, центрове и така нататък, виждате, че в много държави са под контрола на парламента. Ако вземем за пример Швеция, моята страна, може да използваме модела, за да дадем ясен израз на нашата политическа воля и да придадем един по-ясен характер на оценките на въздействието. Затова моя въпрос е следния. Как вие смятате, че Европейския парламент в страни от тези ресурси, които вече съществуват, библиотеката, външните експерти и консултанти и така нататък може да използва ресурс, който е силен и стабилен, за да може Европейския парламент да укрепи своята позиция и да хвърли светлина по възможно най-добрия начин върху тези въпроси, по които искаме да работим. Комисията подготвя законодателство за целите на парламента, но вместо само да работим с доклади по собствена инициатива, можем бързо да получаваме оценка на въздействието и да я даваме на комисията. Така работим в моята страна и аз искам да видя какво смятат експертите по този въпрос. Благодаря. Експертите имат думата за отговор на двата въпроса. Благодаря. Ако започна с последния въпрос относно как парламента може да подобри своя контрол и как може да играе по-важна роля по отношение на оценките на въздействието, които идват от комисията. Има логика в това, което предлагате. Тук става въпрос за ролята на оценките на въздействието и каква е ползата от тях, защото става въпрос за 27 юрисдикции на ниво Европейски съюз. Много често става въпрос за много различни резултати, някои от тях а, са в конфликт, имаме интереси на потребителите, имаме бизнес интереси. Ако парламента желае да разгледа конкретни въпроси и конкретни резултати, може парламента да не успее достатъчно бързо да заяви своята позиция пред комисията. Комисията може да се концентрира върху други резултати, да поема по различен път е, и вие може да нямате достатъчно информация, когато ви се предостави оценката, за да направите информирано решение. Може да поискате да получавате пътните карти достатъчно рано, друга информация, за да може да вземате информирано решение – Много неща зависят и от науката. Всичко зависи от различните резултати. Ако вземем, например, отпуска по майчинство, това, което се обсъждаше в парламента само преди няколко седмици, липсваше информация в парламента относно дългосрочните ползи и придобивки за жените, Възникна въпрос, ако по това досие не беше работил органа, който работи, а беше работил независим орган, дали нямаше да имате по-добра информация, която да окаже влияние върху политическото решение. Понякога се взима решение възоснова на качествена информация. Комисията ще се съгласи с мен, че тя също поставя фокуса върху качествените аспекти на оценката на въздействието. Защото в крайна сметка вие сте толкова далече от хората, че е невъзможно да се направи количествена оценка на всяка придобивка, на ползите и на загубите. Е, така че това се прави от комисията. Трябва да ускоря малко май. Извинявайте. Бернат Рапка е. Искам да помоля експертите да са малко предпазливи в изказванията си. Ние не сме много далече от гражданите и всъщност депутатите са граждани. Това беше просто един коментар. Благодаря за коментара. Аз не казвам, че това е добро или лошо, само че имаме местна власт, местно ниво на управлението, имаме областно, национално управление, чак тогава ето европейските институции. По отношение на различните цифри, нека да се опитам да си припомня сега. Опитваме се да видим какви последици има от различните процеси в момента по отношение на качествения резултат от това, което правим. Предварителните ни оценки са следните. Оценките на въздействието определено не са еднотипни в Европейския съюз. Има много различни схващания за това какво представлява оценката на въздействието. Не можем да говорим за определение. Всички сме съгласни горе-долу за какво става въпрос. Но трябва да видим подробно в какъв контекст, какви процеси до какви резултати водят. И ще е трудно малко да се стигне до такова заключение. Съмнявам се, че ще има перфектна система някъде. Ще намерим някои аспекти, които ще доведат до конкретни резултати, но когато се прави, например, предварителна оценка на въздействието и то по един стриктен начин, не винаги се прави и последваща оценка. Това определено не се спазва на европейско ниво току-що чухме от комисията, че сега се поставя по-голямо ударение върху последващите оценки от а, законодателните предложения, но нещата те първа прохождат. Това е за сега. Благодаря. Други въпроси? Няма. Тогава експертите ще работят и по-нататък върху изследването и когато той е готово, ще ни го представят. Искам да благодаря за дебата и сега в 4 часа продължаваме с следващата точка от дневния ред. Става дума за кредитните агентури и за гласуване на изменение на регламента относно агенциите за кредитен рейтинг. Това е просто един сигнал към Комисията по економически въпроси. Има предложения от различни колеги, които се стрем, са ориентирани към постигане на компромис. Има ли хора, които искат да се изкажат? Искам просто да кажа, че към изменение 21 от госпожа Реднер искам да включа още, един, още едно устно изменение, за да го омекотим това изменение, така, така че да може да го приемем от, и от името на Алде. Аз имам един практически въпрос. Когато погледна нашия списък за гласуване, ние се отклоняваме от три пункта от препоръките на докладчика. Ако това е така и при другите политически групи, може да гласуваме блок. Мога да ви кажа кои изменения имам предвид. Това са изменение 4, изменение 8 и двете на докладчика – 9 от докладчика и освен това имаме още 6, изменение 16. Бихме ги отделили и а, е, бихме гласували по тях е, по единично, иначе може да гласуваме онблок. Нека госпожа Тайн. Искахме и при е, компромисното изменение е едно да гласуваме отделно, да имаме разделно гласуване, така че не може да гласуваме блок. И изменение 25 от господин Годо. Е, бихме искали разделен вод. Какво трябва да се гласува при едно разделно? Не при едно, при 25, 25 искаме да, да извадим от пакета няма да гласуваме по 25, ако приемем едно. И така, компромис едно, по него ще гласуваме отделно. Колегата Рапке? Не. Ще гласуваме сега по-отделно определените изменения, след което останалата част от пакета ще гласуваме онблок. Е така, Изменение 4 на докладчика. Кой е за? Моля да вдигне ръка. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. За. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8. За. Против. Кой се въздържа? Приема се. Изменение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. И след това изменение 16. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 с устното изменение. Нямам го пред себе си. Може ли да прочетете устното изменение? Имат ли го всички политически групи? Чета, чета на английски. В първото изречение consider трябва да се замени с investigate. Investigate, that's consider setting up a public opinion rating agency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 also eine etwas schwächere Formulierung. Това е една по-мекотена формулировка. Съгласни ли сте? Докладчикът е съгласен с това осно изменение. Господин Рапкер, аз виждам, че би трябвало да гласуваме и по изменение 20 отделно. И след това целият текст общо. Остатъка от текста. Добре, нека сега гласуваме по 20 в последствие. Сега гласуваме по 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Тогава се приема. И сега като последно изменение 20 за, против, въздържали се и това изменение е прието. И сега гласуваме всички останали изменения без тези, по които вече гласувахме. Имам още едно възражение. Бих искала 28 на господин Годо, 29. По тези изменения искаме отделно, а те са вече попаднали те са вече разрешени поради силата на компромиса. Значи, за остатъка от измененията, кой е за? Против? Значи те са приятели. И сега доклада като цяло за, против и докладът е прият. Значи това, с, с тази точка приключихме. Преминаваме към точка 6. Доклад на госпожа Уолис. Докладчика има думата. Uh, Благодаря, господин председателя. Колегите вероятно си спомнят, че това е един нерешен въпрос по отношение на Рим 2, който е свързан с оклеветяването или с така наречените нарушения на правата на личността. Имахме изслушване преди известно време, проведохме различни разисквания в рамките на комисията. Като цяло не сме притиснати от към времето. Можем да решим като вариант да не правим нищо. Знаем обаче, че все още има една бездна в регламента Рим 2 и има продължаващ проблем в света на средствата за масова информация, особено в свят на глобализирани медии. Има работен документ, който ще бъде разпространен на английски. Извинявам се, това е работен документ, но отново казвам, нямаме бърза работа. Ще имаме време да решим каква да е нашата реакция и намеса, ако има такава. Комисията без съмнение в момента изчаква нашата позиция. Работният документ съдържа някои позиции, относно това къде се намираме след изслушването. В продължение на летните месеци аз публикувах бившия работен документ на един интернет сайт, който се нарича Стълкновение на норми. Той се занимава с подобни въпроси. Като резултат редица учени експерти се присъединиха към дебата към разговора и те предложиха много добри предложения. Мисля си, че начинанието беше добро. Ставаше въпрос за експерти и тяхното мнение се получи по по-ефтин начин, отколкото при едно изслушване. Има допълнителни мнения. Сега ще кажа какви са резултатите след малко. Знаете, че в парламента имаше позиции от рода на нека да не правим нищо. На другия полюс беше позицията нека да направим нещо невиждано до сега. Какъв е проблема? По отношение на европейската перспектива на нещата, тези проблеми се вписват в един по-широк контекст, знаете, че имаме много големи проблеми по отношение на така наречения туризъм, свързан с оклеветяването в Великобритания. Имаме неблагоприятна реакция от Америка в това отношение, от тяхната юрисдикция. Американците са много активни по отношение на опазването на първата поправка, свободата на словото. Има едно дело в момента, което се разглежда от Върховния съд в САЩ. Може в резултат от това дело да се ограничи до известна степен правото на свобода на словото, когато става въпрос за правата на частни лица, не на обществени лица. Това е един закон, който в момента се разглежда и ние ще изчакаме да видим какво ще стане. Освен това, по-близо до Европа, някои колеги вероятно знаят, че Исландския парламент до известна степен принуден от изключителните финансови затруднения в тази страна, изготви проект за нов медиен закон, който подчертава свободата на словото и разглежда един сценарий, в който много издатели биха решили да се установят в Исландия, което ще бъде от полза за тази страна, за Исландия, защото техният медиен закон е много-много либерален. Така възниква въпроса как един такъв закон, ако в крайна сметка той се приеме в Исландия, ще отговаря на тяхната молба за членство в Европейския съюз. За всички нас това попада в различен контекст и трябва да бъде уточнено. Не е съвсем ясно дали подхода на Исландия ще отговаря на нашия подход в момента. Освен това, от глобална гледна точка, правната рамка на нещата по отношение на интернет е свързана с момента на свалянето, така наречения даунлоудинг, а не в момента на качването в интернет, на аплоудинга. И тук исландския закон може да няма въздействието, което се желая от тези, които изготвят закона. Отново това е въпрос свързан с глобалния контекст и онова, което ще решим да направим. Сега, ако се върна на дебата на интернет страницата, която се нарича Стълкновение на норми, Conflict of Laws, един от професорите, които участва, професор Ян Ван Хайн, професор по въпросите на стълкновителните норми. Той казва, че може да се включи разпоредба в Рим 2 без да се прави нищо повече. Аз смятам, че това на пръв поглед би довело до добър баланс. Колеги, когато получите документа, моля ви да го разгледате и да видите какво се казва там. Там се определя правото на страната, в която е базирано лицето, което търси компенсация или може да бъде засегнато. Или може да е правото на страната, в която са най-големите щети. А това може и да е страната, в която лицето има своето обичайно местопребиваване, ако действието не се е случило в страната на първата инстанция. По отношение на правата на издателите, онези, които публикуват и така нататък, тук има връзка. Мисля си, че това е добър начин да се действа. Това ще даде на редакторите онази сигурност, която търсят. Освен това, има други клаузи, които дават възможност за приравняване на използваното право и за възможността за автономия на страните. Ще помоля колегите да разгледат предложението. Имаме достатъчно време. Аз е, харесвам формулировката на парламента, тогава когато разглеждахме първоначалния регламент, но измина време и ако има нови идеи, може да ги обмислим. И накрая, сега сме в ситуация, в която в сила е Лисабонския договор и общността трябва да се придържа към Конвенцията по човешките права, може би можем да проявим по-голяма смелост и да отидем още по-далеч. Ако направим това, трябва да разгледаме директивата за електронната търговия, за телевизията без граници, както и да търсим определение на европейската публична политика. Това е голяма, мащабна задача. Не смятам, че трябва да я изключваме. Ей така. обществото и журналистите, въобще всички, които се занимават с публикуване, ще сметнат, че за тях има полза, ако разгледаме и този елемент, така че не изключвам нещата. И накрая, едно нещо, което породи коментари тази сутрин по време на изслушването във връзка с договорното право и правото свързано с потребителите, всеки път, когато има трансграничен елемент, нещата стават много-много скъпи. Това въжи и за един от най-важните случаи дела по отношение на оклеветяването в Великобритания. Там най-трудният аспект е свързан с разходите по съдебното производство. Изглежда, че може да се споразумеем относно альтернативното разрешаване на спорове във всяка една друга област. Мисля си, че и в тази област може да намерим начини за разрешаване на спорове, които са по-малко скъпи, защото в момента цената на едно такова производство, разходите свързани с него, са толкова големи, че много хора от различни юрисдикции смятат, че те охлаждат, така да се каже, пресата. Единственият начин да се намали цената и разходите не да имаме стълкновителни норми, а да имаме альтернативна система за разрешаване на спорове. Това може да се разгледа и в нашата комисия. Това са идеи, които искам да ви представя. Ще се радвам да чуя вашите коментари и си мисля, че ще можем да формулираме начин по който да се движим напред и който да представим на комисията, защото ние ще трябва да поискаме от комисията да изготви предложение по нейна инициатива. Благодаря. Това е много сложна тема. Вече няколко години се занимаваме с този проблем. До момента не успяхме да решим проблемите. Освен това, обществена тайна и лобито е много активно. Има ли изказвания по тази тема? Тадеос, бите. Тадеос. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałem... E, Благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с предложението на докладчика. Що се отнася до това, че ни е необходимо време, за да разгледаме този чувствителен проблем по-добре. Е. Нека да не забравяме, че в регламентът Брюксел 1 при него всъщност имаше лобиращи групи, които се опитваха да си договорят изключения. Аз самият съм журналист а, и управлявах голяма телевизионна голям телевизионен канал в Польша. А, днес съм депутат в Европейския парламент, така че много добре знам, че ни е необходим баланс. Трябва обаче да разглеждаме и въпроса за хората, които искат да намерят най-доброто за тях решение. Не мисля, че може да се определят нещата веднъж за винаги в един законодателен акт. Мисля, че трябва нещата да се обсъдят и мисля, че е добре, че в момента по интернет тече дебат, защото така ще чуем мнения на различни заинтересовани лица. Напълно подкрепям идеята за пълна свобода на словото и на медиите, но все пак трябва да се подчертая, че всеки трябва да е отговорен за своята свобода на словото и да си понесе отговорностите, ако злоупотребява с нея. Така че тук можем да направим следното, да разгледаме ситуации в реален план, да се види какво точно се случва, какви са реалните последици и какви компенсации могат да се искат. Нека да разгледаме все пак и правата на оклеветения. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика госпожа Лолис за информацията, която ни предостави днес и искам да я поздравя за добре свършената работа. Действително, тя а, обеща работен документ по този въпрос и то съвсем скоро. Важен е този въпрос, много чувствителен, защото всички ние имаме право на лична неприкосновеност. Как се намира верния баланс между свободата на словото и личната неприкосновеност? Това са въпроси, които са много важни за нашите общества. Трудно е да се намери равновесието. Може би е твърде рано да навлизаме в подробности, но все пак Нека да представя някои първоначални коментари. Първо, добре е да обсъдим въпроса за търсене на съда, в който страните биха спечелили най-много. Една от страните би спечелила най-много. Това е много важен въпрос. Второ, що се отнася до стълкновението Нека да избегнем онези проблеми, които вече срещнахме с установяването на правото на лична неприкосновеност по Рим 2, защото вече ги познаваме добре. Е, затова съгласна съм с, съгласна съм с госпожа Уолис за това, че трябва да търсим държи, е, е, примера от тези държави членки, където има някаква яснота, където има насоки за това, кое право би трябвало да се прилага и все пак има известна гъвкавост. Целта е да се провери дали действително там се предоставя онази правна сигурност, която ние искаме да постигнем. Третия ми коментар – Личната неприкосновеност и свободата на словото не са въпроси свързани само с медиите и клеветата. Така че нека да не ограничаваме въпроса само до тези две неща. Тези дебати са важни за всички наши граждани. За децата, за всички, които имат профил в социалните мрежи и в интернет, например. Ето, например, в Вашингтон се срещнахме с Тейлър Клементи. Не, извинете, спомняте си как в Штатите Тейлър Клементи се самоуби, защото по интернет бе разпространен видеоматериал, който показва как той прави секс. Така че, в крайна сметка, не може да ограничим нещата само до клеветата. Има реални последици. Също така, киберпрестъпленията. Трябва да имаме предвид какви дейности се извършват и извън държавите членки, когато прилагаме правото на дадена държава членка. Трябва да вземе предвид и третите страни. Благодаря. Колегата Масталка има думата. Благодаря, господин председател. Нека да направя няколко основни а, общи коментари. Ам, искам да благодаря на госпожа Даяна Лали за интересните водни думи. И искам да ви помоля, госпожа Лолис, да ни дадете малко повече информация, особено, що се отнася до първото изменение към Конституцията. Съгласен съм с господин Тадеуш Цивка, че може да има доста затруднения тук. Може да ни е трудно да решим а, къде точно се намира най-добрия най-добрата точка на равновесие между личната неприкосновеност и свободата на словото. Много трябва да внимаваме тук, за да не би да въведем нещо като цензура. И тук трябва да се съсредоточим най-вече върху интернет. защото интернет е много открита система и там има много начини да се пренебрегне личната неприкосновеност. Що се отнася до пресата, ако правилно разбрах дело, той спомена да, телевизията и пресата. Мисля, че всяка държава членка може да подобри нещата много бързо, а като приеме задължителен етичен кодекс за журналисти. И накрая, няма да можем да създадем един добър инструмент в краткосрочно план, но трябва бавно и постепенно да се опитваме да подобрим нещата. Благодаря. Спомням си обсъжданията, които имахме при изработване на регламента. От тогава проблемите не намаляха, напротив, увеличиха се. Тоест, днес говорим не само за пресата, говорим за интернета, където могат да се публикуват всякакви неща. И щетите възникват не на определено място, а навсякъде. И това осложнява нещата. Трябва да намерим интелигентни решения. Освен това, засяга се и въпроса за разходите. Защото зная, че в Великобритания таксите са доста високи и в моята страна, Германия, има много големи такси за делата, а, което предполага, че някои молители са просто беззащитни. Трябва да си помислим за добри, разумни механизми за помиряване без да мислим непременно какво може да се направи и какво не е в настоящата ситуация, бихме могли обаче да допринесем значително за изработване на интелигентни решения. Както казахме, дебатите по този проблем не са приключили. Ще работим по това досие на колегата Волис. Ще организираме и семинари за по-нататъчни вдъхновения по темата. Може би няма да може да решим всички проблеми, но ако решим поне част от тях, ще бъде чудесно. Благодаря на колежката Волис и минаваме към следващата точка от дневния ред. Седма зелена книга Корпоративно управление и заплащане в финансовите институции. Докладчик госпожа Тейн. Уважаеми колеги, мога да ви представя моят доклад. Комисията присъства и за това ще се огранича с кратко описание на проблема. Вследствие на финансовата криза на базата на доклада Ла Розие, комисията издаде е, възложи изследване за анализ на корпоративното управление. Зелената книга е факт от 20 юни. Няма становище, но въпреки това ние имаме различни мнения по Зелената книга. Във връзка с, Зелената книга има един работен документ от 46 страници. Много от въпросите засягат не само финансовите институти, а, общо, а общностното право. За това нашата комисия би трябвало да дава мнение по общите въпроси за общностното право. Ние всъщност искахме да сме водеща комисия, но ЕКОН получи доклада и той ще се изработи в рамките на засиленото, засилената процеду... засиленото сътрудничество. Разпределението на въпросите е до голяма степен за, е приключило, т.е. кои въпроси ще се обработват и ще, ще има становище по тях от нашата комисия, от ЕКОН. ЕКОН е, не е направил графика си, но, ние, но аз мятам, че нашето становище ще е готово през януари следващата година. От друга страна, комисията каза, че в тази зелена, е, че ще има зелена книга за корпоративно управление на борсови институции. Тогава, е, тогава ние ще получим съответния доклад, а ЕКОН ще е подпомагаща комисия и ще излезе със становище в рамките на засиленото сътрудничество по финансовите аспекти на доклада. Още няколко думи за посъдържанието. Както се вижда от заглавието на Зелената книга, става дума за корпоративното управление в областта на финансовите услуги. Това е, тук има системни рискове. Какво означават системните рискове? Няма да обяснявам. Последствията на краха на финансовите институции беше ясен за всички. Оказа се, че разпоредбите и законовите, законовите текстове не можаха да предотвратят краха на финансовия пазар. В Зелената книга се предлага ограничение на надзора на 3 години, а самата е, смятам, че трябва да има повече жени в надзорните съвети. Тук може да предложим определени разпоредби, обвързващи или не. Има и предложение за управлението на риска. Смятаме, че тук трябва да се, да се предложат повече разпоредби. Освен това, важна е и темата за аудиторите. Зелената книга Както казах, ще трябва да гласуваме по зелената книга предварително и след това под зелената книга като цялостен документ. И така ролята на аудиторите, и особено е, щекотлива тема, е прилагането и провеждането на корпоративното управление до каква степен разпоредбите трябва да са обвързващи или не. Това е много трудно да се реши, защото финансовите институти се различават едни от други и има разлики между държавите членки. Така че не, трябва много да се внимава, когато говорим за обвързващи разпоредби. Не могат да се удовлетворят всички очаквания и всички изисквания. Нещо друго, това е заплащането на менеджерите. Им е, е, приехме резолюция по тази тема в парламента. Въпросът се разисква на равнище Г20 и на национално равнище текат дебати. Освен това, по отношение на понятийността, искам да кажа следното. В е, немския превод на Зелената книга се говори за членове на управителния съвет, а пък дефиницията на комисия, комисията говори за една обща структура, е, която е по-близо до понятието надзорен комет. Но от друга страна пък становището говори за управителен съвет – И трябва да се знае какво се има предвид. А, дали надзорен или управителен съвет. Особено това е важно за страните, където съществуват тези е, две структури. Тук ще спра, за да може комисията да изложи своето становище. Председателят благодаря. Господин Константино е представител на комисията. Вие имате думата. Uh, you, благодаря, господин председател. Аз се казвам Константин Томарос и работя в звеното, което се занимава с дружествено право, корпоративно управление и финансови престъпления. Искам да ви благодаря за поканата да представим зелената книга относно корпоративното управление. Защо тази зелена книга е пред вас? Докладчика вече намекна защо. Защото там се описват причините за кризата. Обема на кризата беше такъв, че правителствата, европейските институции, международните организации по целия свят поставиха под въпрос ефективната сила на финансовите институции, както и стабилността на регулаторния и надзорния режим, особено когато става въпрос за работа на тези институции с иновативни продукти в световен мащаб. Кризата демонстрира, наред с друго, че има много недостатъци по отношение на управлението на финансовите институции. Един от основните въпроси е как тези компании управляваха риска. Когато говорим за управление на риска, тук се включват няколко отделни въпроса организационни рискове, рискове по отношение на отчета, въпроси свързани с стимулите, въпросите свързани с конфликти на интереси, например конфликти на интересите на финансовите институции или клиентите на банката или самата банка, както и конфликти на интереси в рамките на самата институция. Това е важно, но не е цялата история, защото винаги има някой, който наблюдава и контролира как компанията се управлява. Обичайно това е съвета на директорите в качеството си на надзорник. Някой обаче трябва да контролира как надзорния съвет си върши работата и това в обичайния случай са акционерите. А цялата работа, цялата дейност на компанията се надзирава и от външни аудитори. Всички тези неща трябва да бъдат отчетени, когато се разглежда въпроса за това как компаниите и най-вече финансовите институции се изправиха пред кризата. Повечето от тези въпроси са свързани с корпоративното управление. Големия въпрос е дали съществуващия режим на корпоративно управление е ефективен или не. И има ли недостатъци? И ако има недостатъци, какво можем да направим, за да заличим тези недостатъци. Зелената книга, с която разполагате, е онзи инструментариум, чрез който задаваме тези въпроси на различните заинтересовани лица. Чрез нея задаваме основни и подробни въпроси. Ще видите, че задаваме 8,5 основни въпроси и някъде около 38 подробни въпроса като там се покриват много различни елементи. Ще се върна на структурата и какво означава това. На този етап мога да кажа, че имаме голям успех, ако успеха може да се измери чрез броя на ответните реакции. Значи имаме повече от 200, 214 отговора до сега, два отговора получихме само днес. Какво възнамеряваме да правим по отношение на зелената книга на процедурно ниво? В следващите 2 до 3 седмици може да очаквате обобщение на отговорите, които получихме, резюме, както и публикуването на веб страницата на всички отговори, освен ако лицето, което е изпратило отговора, не е поискало да не се оповестява неговия отговор. Това упражнение не се прави за целта на самото упражнение. Идеята е комисията да вземе позиция относно това дали има нужда от допълнителни мерки. Какво възнамеряваме да направим? Ако в края на този процес е, това означава, че след разглеждането на всички отговори и след вътрешния период за размисъл на комисията, комисията сметне, че има нужда от допълнителни мерки, те трябва да се предложат в първото полугодие на 2011 година. Ако някоя от тези мерки се наложи да бъде с законодателен характер, естествено ще очаквате и оценка на въздействието, която да придружава тези мерки. Както казах в самото начало, фокуса в този документ е върху риска и това е добре, но имаме надзорен съвет, имаме акционери, аудитори и така нататък. Някои от тези въпроси надхвърлят финансовия сектор. Има въпроси, които са свързани с корпоративното право, с корпоративното управление на други институции, както докладчика справа отбеляза. Възоснова на опита, който имаме и отговорите, които получихме, ние възнамеряваме да видим какви мерки са уместни за онези компании, които са листвани на фондовата борса. Подобни мерки за този вид компании на фондовата борса ще бъдат публикувани следващата година. И накрая, по отношение на тези листвани компании на борсата, не трябва да се забравя факта, че много от тях създават голям риск в различна област, така или иначе, това е риск обаче. И как се управлява този риск е много важно. Имаме примера с петролния разлив наскоро. Освен това, имаме компании, които са големи играчи на финансовите пазари, макар че те самите не са финансови институции. Те се опитват да разпределят равномерно своите позиции, когато купуват петрол или друг вид стоки, които се търгуват на борсата, например това оказва голямо въздействие върху финансовите пазари. Така че не трябва да се прави това изкуствено разделение, а компаниите от финансов характер са едно, пък другите компании са нещо друго. Разликите, границите между двете не са толкова ясно очертани. Сега по отношение на зелената книга и идеите в нея. Както намекнах преди малко, ако тръгнем от акционерите, Акционерите обичайно притежават компанията и номинират съвета на директорите. В допълнение към това обаче те трябва да контролират как действа съвета на директорите, трябва да наблюдават, не само да контролират. Съвета на директорите избира менеджерите на компанията, но той трябва да наблюдава и да контролира управленските органи в компанията. Трябва да се поставят неудобни въпроси на менеджмента, ако се наложи, а пък самия менеджмент управлява компанията. Винаги трябва тази иерархия да се помни, защото тя винаги съществува и ние не забравяме, когато започнахме работата по Зелената книга. Защо? Ако започнем от менеджмента, Менеджмента отговаря за управлението на компанията, за справянето с риска и оттам виждаме как компанията е организирана, за да може да контролира риска. Тук възникват редица организационни въпроси. Какво е нивото на функцията на риска? Тя отделена ли е от оперативната функция или не? Освен това, ръководителя на отдела по риска на една компания трябва ли да докладва пред борда на директорите или не? Така че има много различни въпроси тук. В допълнение. Има ли допълнителни инструменти от информационно-технологичен характер, за да се получава актуална информация относно експозицията, излагането на риска. Има ли необходимите елементи за наблюдение, които да позволяват контрола върху измерването на риска и как точно се правят оценките на риска. Това е един елемент и има много различни въпроси, които са включени в Зелената книга и които засягат този въпрос. Как въпросите по отношение на управлението на риска се регулират във всяка компания. Както вече ви казах, обаче, менеджмента се контролира, наблюдава от борда на директорите. Борда на директорите трябва да има компетенции да контролира менеджмента, трябва да има възможността, капацитета да го прави и да има необходимата информация, за да може да поставя предизвикателства пред менеджмента. И като отчитаме този факт, вече виждате, че има някои проблеми. На първо място по отношение на състава на бордовете. Има ли достатъчно опит в тези бордове? Има ли достатъчно независимост? Понякога някои членове на съвета не отделят достатъчно време за своите задължения. Освен това, многообразието. Има много въпроси, свързани с това многообразие. Да кажем, че притежавате всички качества, които са присъщи на един борт на директорите. Въпросът, който ние задаваме, достатъчно ли е това? Какво е необходимо, за да се осигури многообразие? Например, ако всички членове на борда на директорите идват от едно и също училище или университет, както представители на менеджмента, могат ли те да се изправят срещу тях? Това е линията на въпросите, които задаваме. С други думи, как може да гарантираме, че бордовете на директорите притежават качеството, експертния опит и независимостта, за да се изправят срещу менеджмента на компаниите? Да кажем, че всичко това е на лице. За да има обаче ефективен мониторинг, трябва да има информация. И тук влизат в играта всички въпроси от рода на това, например, дали са налични всички информационно-технологични мрежи, за да може бордовете на директорите да получат онази информация, която ще им помогне да упражнят своя контрол. Така че това е част от мониторинга също. Освен това, имаме компетентното, компетентния менеджмент, имаме борда. Да кажем, че те работят добре. Въпрос е може ли да включим стимули или наказателни мерки, за да ги накараме те да работят още по-добре? И тук възниква въпроса за отговорността. Тук още нямаме отговор на този въпрос. Трябва ли да има по-голяма наказателна отговорност, отколкото до сега на европейско ниво или не? Това е част от целия въпрос. Как може да се гарантира, че имаме компетентен борт на директорите, който да може да изпълнява своите функции? Накрая казах и акционерите. Акционерите, те трябва да направят нещо подобно за борда на директорите, защото не може да оставите управлението само на менеджмента и на борда на директорите, защото и двата органа работят за акционерите. И така се изправяме пред основния проблем. Участват ли акционерите в тази дейност? Наблюдават ли, проявяват ли интерес към това как се управляват компаниите или те имат един много краткосрочен подход а, относно инвестициите и пренебрегват до известна степен своите задължения, ако мога да използвам тази дума. Задължения към компанията. Затова по тази причина задавам редица въпроси от рода на смятате ли, че трябва да направим нещо, за да може на първо място акционерите да участват в по-голяма степен, за да се избегне така нареченото празно гласуване. Какво означава това? Някой гласува, но няма економически интерес да участва в компанията, защото просто той може да гласува за различните видове облигации, например, които са от полза за него, но по никаква друга а, причина. Освен това, как може да се направи прозрачен начин на гласуване на участниците в борда на директорите? Как може да се накарат акционерите да вършат онова, което трябва да вършат? Това са въпроси, които се разглеждат, както и връзката между тях. И ако ми позволите, ние се опитваме винаги да гледаме цялостната картина, за да успеем да видим какво се опитва да постигне всеки един от зададените въпроси. Когато четете въпросите, има три неща, които никога не трябва да се забравят. Книгата не е политическо изявление за това какво трябва да се направи. Знаем, че понякога, когато се определя един въпрос, самото а, определяне на текста на въпроса определя и политиката след това. Тук това не е валидно. Задава се въпроса, това ли е е, правилния въпрос, включен ли е съответния елемент в е, е, текста и какво трябва да правим. Това са трите въпроса, на които трябва да отговорим. Трябва да бъдем много предизвикателни, когато задаваме конкретен въпрос, защото иначе получаваме отговори, които просто не дават никакъв отговор. И тъй като времето напредна, аз ще приключа своята презентация. Надявам се, че тя беше полезна и се надявам, че ще поддържаме връзка в идните месеци. Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчика за неговото изявление. говориха се за ключовите понятия в Зелената книга за финансовите пазари, именно за отговорностите, законодателните инициативи трябва да бъдат подети от Европейския съюз и е, това приехме и в Страсбург. Тази криза показа някои неща. Е, Отговорност се носи в определени области и това става все по-ясно, все по-ясно. Става и прозрението, че ситуацията става все по-критична. Отговорността на ръководството е много ясна. Често тези задачи, ролите, разпределението на отговорността не е ясна. Кой за какво отговаря в дадено предприятие, надзорен съвет или борт на директорите, какви са задачите, какви са функциите на тези два органа. Не са били ясни кой на кого е подлежал, кой от органите отразявал желанията на а, шефа на директора на предприятието. Това са все въпроси, които изискват нашето внимание. Освен това, самите акционери се оказват, че са били по различен начин отцветени от своите интереси. А това често е водило до различни, до трудни ситуации в финансовите институции, институти и до много високи, много рисковани операции. Ето защо още веднъж задавам въпроса. Каква е ролята днес на личността която отговаря за рисковете. Дали тази личност е независима, дали тя наистина има възможност да се опълчи срещу решението на директора, на, на директора или на борда на директорите. Ние също очакваме с нетърпение отговорите на комисията но е ясно, че трябва допълнителни мерки. Освен това, става дума за дейности, които трябва да се проведат, за да се могат, за да могат ръководителите, менеджерите да бъдат подвеждани по-силно под отговорност. Може да имаме законодателни правни инициативи, е, може да помислим за инструменти от наказателното право. Може би трябва да помислим за механизми а, е, в корпоративното право. Трябва да видим до каква степен компетенции тук има държавите членки. Но нещо трябва да се случи, това е ясно. Системата трябва да се промени, защото кризата показа колко уязвима е сегашната система. Трябва да си помислим как може навътре и навън да стане по-ясно, по-прозрачно как функционират тези институции. Благодаря. Благодаря, господин Масен. Благодаря, господин председател. Мисля, че тук сме изправени пред доста важен въпрос, който като се има предвид е, конфликта на компетенциите между тази комисия и Комисията по економически въпроси, аз мятам, че е най-подходящо да се занимавам с този въпрос тук защото в Комисията по економически и парични въпроси този тип е, законодателни процедури са такива, че ще се сблъскаме с много от същите проблеми, които сме имали в миналото. Е, процедури, с които ние имаме опит, ние можем да разрешим нещата. Или пък ние имаме натрупан опит от миналото, а пък те могат да направят същите грешки, които са правени и по-рано. За това мисля, че именно в нашата комисия трябва да разгледаме този въпрос. Трябва да се разгледат правните въпроси, свързани с решенията, които могат да се вземат в областта на финансите, защото това е отрасъл, който е много важен за миналото. И така в тази комисия трябва да подкрепим коми... инициативата на комисията, защото, както казахме по-рано, този проблем е много сериозен. Ще има много натиск, ще има групи за натиск, ще има вече а, събрани войски на лобистите, които чакат да ни обсъдят именно по този въпрос. Затова трябва да разрешим въпроса сега. Тази комисия трябва да има предвид, че при представянето на Зелената книга бе казано съвсем правилно, че проблемите свързани с монополите са такива, че трябва да се разгледат и въпроса за одита и други елементи повдигнати в зрената книга. Аз не мисля, че тук въпросът е свързан с олигархията или монополите. Има фирми, които се държат по този начин към други фирми. Така че не мисля, че става дума тук специално за монополите или за олигархията. Става дума за това, че във всяка една от тези фирми има проблем с управлението. Няма разделение на отговорностите. Преди 4-5 години тук в тази комисия, кого, когато говорихме за одитите, се натъкнахме на същия проблем. Взехме мерки, за да избегнем. Тоест, комисарят Бърние взе мерки, за да избегне този проблем. Има някаква цикличност тук, от която трябва да излезем. Липсата на автономност може би не е чак толкова важна за мен, но все пак трябват ни механизми, трябват ни правни експерти, които да а, осигурят тези механизми, така че всичко да може да се провери и отвън. Благодаря, Шарен Баулс има думата. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че мога да участвам в тази, в тази размяна на мнение. Много често има конфликт и не мога да присъствам на заседанията. Телефонът пречи на сигнал на микрофона, съжалявам. Зелената книга поставя въпроса дали искаме процедури, които са специфични за финансовите институции. И ако кажем да, тогава би трябвало да поставим този отговор на фона на това, което очакваме към обичайните търговски дружества. Така че трябва да се комбинират компетенциите на двете комисии. По въпрос номер 3 връзката между аудиторите и надзорните органи. Много от нас често казват, и аз съм една от тях, че е добре аудиторите да ни обръщат внимание на това какво се случва. Ето, например, с Lehman Brothers. Там е, изглеждаше, че всичко се слага в едно голямо чекмедже. А, така че е необходимо аудиторите да проверят дали парите на вложителите са там, където трябва да се пазят. Но ако от аудитора се иска да предоставя твърде много информация на надзорника, тогава може пък информацията, която идва от компанията към аудитора, да се ограничи. Така че е, не трябва да изпускаме това от поглед. Трябва ни информация. Еднопосочна ли да е тази информация само от а, аудитора към надзорника или това е по точка трета, третия въпрос. Казва се, че надзорника трябва да започне е, да предава част от своите дейности на аудитори. Според мен това не е подходящо. Така че това е още един от въпросите, които се повдигат. Също така много важен е въпросът какво става с екстратериториалността, т.е. какво става с а, фирми, които работят в Европа, ако имаме тук такива правила, ако става дума за дъщерни фирми. Що се отнася до служителите по риска, те изглеждат обикновено с заключени мазето, много лесно ги местят на друга работа, а, ако кажат, че нещата, които се предлагат, са твърде рисковани, въпреки че работата им е именно това да казват, когато нещата са твърде рисковани. Така че а, е, трябва да видим и това как може да се различи, разреши този, е, ня... един друг вид конфликт. И отново може би тук има връзка с елемента на надзора. Що се отнася до информационните технологии, не мисля, че решението е повече информация. Може да има адски много информация, въпросът е обаче какво правим с нея, как можем да я анализираме. Е, може ли тя да се представи е, пред управителния съвет, е, така че да светне червената лампа, когато е необходимо или пък да се подаде сигнал, кога трябва да се вземе някакво важно решение. Въпросът за акционерите също е сложен. по-рано имаше комбинация 30 към 70% на краткосрочно заинтересовани акционери спрямо дългосрочно заинтересованите. Сега обаче нещата са се променили и 70% от акционерите на дадено дружество най-вероятно не се интересуват от неговата бъдеща съдба, така че няма да гласуват е, с оглед на бъдещето на фирмата. През последния мандат на парламента установих, че има много институционни инвеститори, които е, са заети да разпродават своите дела без да си дава, акции, извинете, без да си дава сметка, че с тях идват и права на а, гласуване. Сега нещата малко се променят, може да се направи още. Съгласна съм, съгласна съм с казаното. Тук говорим за дългосрочен економически интерес. Това са някои от нещата, които ми се въртят в главата и се надявам, че сътрудничество с вашата комисия можем да разгледаме въпроса за връзката аудитор-надзорник. Надзорникът е при нас, аудиторът е при вас. Просто трябва да помислим как са свързани тези две позиции. Господин Боду има думата. Mulțumesc. Aș avea uh, câteva întrebări pentru expertul Comisiei. Аз имам няколко въпроса към представители на комисията. Значи, менеджерите не са експерти. Член на борда на директорите не е, професор, не, не е професия. Те трябва да защитават интересите на фирмата. И тук става дума за заплащането на ръководното тяло. За да могат тези хора да изпълняват своите задължения, трябва да имат качествата на всъщност на менеджера. И така получаваме ситуацията, че в зависимост от големината на предприятието има загуби, които засягат не само акционерите, но също и работниците и служителите и даже доставчиците и клиентите на предприятието. А понякога негативни са последиците и за държавния бюджет. Какво смятате? Как, какъв трябва да е състава на борда на директорите? Трябва ли да има експерти? Трябва ли закон да постановява състава на борда на директорите и на надзорните съвети? Мислите ли, че е, менеджер може да бъде уволняван по всяко време без компенсация. И на последно място. Мислите ли, че надзорният съвет също трябва да гласува на общи събрания по електронен начин? Благодаря. Искам да благодаря на представителя на комисията. Има много различни въпроси, които цветяват тази тема. Има различни начини, по които може да подходим към корпоративното управление. И според мен е ясно, че финансовата криза показва не само грешки в системата. Още повече това показва, че ние трябва да променим тази система. Финансовите институции не са извън, извънземни, а са част от нашите общества и по този начин те имат своята, общество, своята отговорност към обществото. Затова ми харесват аспектите, които вие споменавате – демократизация, диверсификация – и то на борда на директорите. А, структурата на управителния съвет, на надзорния съвет, мисля, че тук трябва да започнем. Освен това, други теми, устойчивостта, различните интереси, за които говорихте, интересите на менеджера, на менеджерите и на акционерите. Това е също аспект, който до сега не беше засяган, но според мен е изключително важен демократичния аспект, аспекта на включването на работниците и служителите в различните системи или поне на техни представители. И съвсем простичко казано, но съвсем директно, е, е, мисля, че е важно да се подчертае аспекта на заплащането. Политиката на заплащане трябва да подлежи на обвързващи мерки. Мис, надявам се в Зелената книга да има и мерки по политиката на заплащане. И то съвсем конкретни обвързващи мерки. Благодаря, господин Стоянов. Благодаря, господин председател. Аз а, искам да взема отношение от своя личен опит, основно а, в банковия сектор където аз съм клиент на една от най-големите банки в България, която спечели даже наградата за банка на годината. И това, което наблюдавам, тъй като там ми е най-прекия контакт и най-преки впечатления мога да придобия, това, което наблюдавам, че се случва е, че там менеджерския състав, на практика всеки един от менеджерите в клоновата мрежа е превърнат в оценител на риска. И а, по този начин а, се получава така, че самата банка има доста голяма стабилност, високи пасиви, висока ликвидност, но в същото време пък не могат да бъдат задоволени нейните основни цели. Основната цел на всяка една банка и на финансовите институции като цяло е да бъде развивана економиката и да се предоставят финансови средства за развитие на економиката. Тоест, прекаленото обезопасяване в банковия и в финансовия сектор води до стагнация в економиката. Така че, според мен е много важно да се... За мен е решаването на въпроса е определено натиска на ниво менеджерски състав. Защото в моята банка твърде често това, което менеджерите не разрешават, се разрешава след това от изпълнителните директори на банката но това не е начин за функциониране, едно нормално функциониране на една финансова институция и директорите да бъдат занимавани постоянно. Да, там те са направили структурата по този начин. И съвета на директорите действително има огромен контрол върху това, което менеджерите правят. Затова смятам, че там трябва да бъде избран по-гъвкав подход, така че а, менеджерите едновременно да бъдат тази система до някъде работи, но те трябва да имат и своята свобода, защото иначе няма смисъл от банките и финансовите институции. Те само ще спират, вместо да разработват а, економиката. От гледна точка на контрола на акционерите, там мисля, че е абсолютно неприложима какъвто и да е начин те да бъдат подтикнати за по-голям контрол тъй като в момента, да кажем, в България по-голямата част от банките са 100% собственост на други акционерни дружества. Тоест на практика има само един акционер, който е друго акционерно дружество в чужбина или в по-голямата част от другите случаи е, има мажоритарен собственик, който държи повече от половината от дяловете. А, много е смущаващо това, което съм а, забелязал като така, разговори мои колеги, адвокати в, а, по търговско право специализирани, са ми обяснявали как за други случаи, в които не, не съществува такава монополизация на дяловете на акциите в едно дружество, се прилагат най-различни методи за избягване на това да се събере едно нормално общо събрание. Например, насрочвания на общи събрания в 2, в 3, в 4 часа през нощта, на трудно достъпни географски локации. А, така че моята визия за подобряване в отношението е да се наблегне на, най- на най-низкото ниво, на менеджерското ниво, там да бъде и също така, да, също така е много важно одита. Защото именно одита е това, което може по някакъв начин да окаже външния одит, е това, което може да окаже влияние. Менеджерите и директорите, да, те могат да си взаимодействат, но ако не се направи така, че резултатите от одита да стават ясно огласяеми публично, според мен няма да може да се постигне някакъв съществен напредък. Благодаря ви. Herzlichen Dank. Ich habe mich jetzt auch noch einmal благодаря. Аз също искам да кажа своето мнение. Искам да кажа нещо за ролята, не само за ролята на финансовите институции, а общо за корпоративното управление и ролята на надзорните съвети независимите директори. Това беше ключова дума. Има различни култури в държавите членки. Надзорният съвет в Германия е инструмент, който се използва от собствениците на предприятията. Например, в големите предприятия се говори за за трудно постижимата цел да имаме един надзорен, независим надзорен менеджер. Тоест, това, което се мисли, не винаги може да се приложи. Има различни, както казахме, култури на предприятията, но трябва да сме много внимателни, когато говорим по тази тема. На второ място – трябва много внимателно да видим кой е в съответните надзорни съвети. А, когато погледна към моята страна, наистина в големите предприятия има самоконтрол в една или друга форма, защото хората, които са в надзорния съвет, са обикновено около стотици хора, които седат в надзорните съвети в различни предприятия, т.е. номенклатурата, е, така да се каже, в предприятията расте. Това е също един друг проблем, по който трябва да говорим. Дали не може да намерим механизми, по които, чрез които да разрушим, да взривим тези механизми, поради които а, възникват проблемите, с които се сблъскахме. Бих предложил да дам думата на комисията, за да отговори на поставените въпроси, а след това докладчикът. Uh, Благодаря. Беше зададен въпрос относно необходимостта да има професионалисти в бордовете на директорите. В моята презентация не исках да обсъждам различните конкретни въпроси. Вярно е, че има цяла редица въпроси относно това как се подбират хората, какво се изисква, как се прилагат изискванията. Ясно е, че трябва да има стабилен експертен опит трябва да се подлагат хората на тестове. Съгласни сме, че става въпрос за много специализирани институции съответно трябва да има много специализирани инструменти за осъществяване на контрола. Хората трябва да разбират какво контролират. И една част от въпросите, които изпратихме, беше свързана с това как може да се постигне нивото на експертен опит, от което имаме нужда. Друг въпрос е как може да се създадат законови предложения основа на доброволните дадени отговори, но това е вече друг въпрос. Един от членовете, уважаемите членове на парламента, повдигна необходимостта относно професионалистите и това е добре. По отношение на възнаграждението, Имаме такива въпроси, но не трябва да забравяме, че има предложения в директивата за капиталовите изисквания. Имаме препоръки за банките там. Важно е, естествено, да се учите онова, което казвате, но много важно, освен това, да се види как ще се приложат нещата на практика и какви са последиците. Имаше въпрос относно връзката между менеджерското ниво и борна на директорите. Имаше конкретни примери. Трябва да кажа, че много се развълнувах от а, това заседание в 3 часа сутринта на странни места. Въпросника се опитва да не бъде твърде прескриптивен. Всяка компания е различна и трябва да има гъвкави решения. Уважаемият член на парламента спомена въпроса за различните структури на притежателите на активите. Дали става въпрос за един акционер или става въпрос за филиал на различна компания. Има различно разпределение на акционерите не може да има единен подход. Не може да има а, единен подход, защото това е контрапродуктивно. Затова тези въпроси се опитват да намерят най-добрия начин за функциониране на компанията, така че никой да няма възможността да пренебрегва интересите на клиентите и на корпорацията от друга страна. Независимо дали става въпрос за лице, което е в борда на директорите, е, акционер ли е или на управленско ниво. Това е основната задача тук. Нека да проверя сега тук какво съм написал. Имаше някои изказвания. повечето от изказванията са нещо, с което сме съгласни. Това са важни въпроси, но нямаме отговори на тях. Онова, което спомена госпожа Болс е важно. Вече сме включили въпроса за аудиторите, за конфликта. Това са много важни елементи и ще трябва да ги разгледаме. в бъдещите разисквания. Не знам дали съм пропуснал нещо. Това е за момента. Това ще бъде моят отговор. Благодаря. Е Явно всичко е отговорено, госпожа Тайн. Благодаря на комисията и благодаря на изказалите се. Явно тази тема е интересна за всички. Сега трябва да видим е, какви ще са останалите становища. Мисля, че наистина повечето от тях ще се концентрират върху въпроса какво и как и може да регулираме и дали може да го регулираме, защото културите в а, корпоративните култури в държавите членки са много различни, защото едно или друго може да накани развитието на економиката в а, отделните страни членки. И така, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклада на госпожа Лихтенбергер с една петиция. Благодаря. Тук става дума за една петиция, която е много, която е много интересна, защото има и може да има последствия. Става дума за това, кой, за това ако човек като трета страна може да има достъп до информация до, от, дела, от телото. Няма правило или разпоредба, която да разрешава или да забранява това. Е, просто съвсем накратко описвам случая. Въпросът е следният. Ако нещо не е разрешено или не е забранено, по принцип за всеки случай нека е забранено. И тук става дума за това, че имаме различни правни традиции в тази област. Такива традиции, които изхождат от принципа на отвореността и, и правят изключения от забраната, когато има аргументи в, тази, в тяхна полза и други случаи, когато смятат, в които смятат, че достъпа трябва да е конфиденциален. И така въпросът е как в този случай в Европейския съд трябва да се процедира дали да се прилага принципа на отвореността, т.е. в член 10 да се прилага член 10 и при дейността на Европейския съд. Или пък трябва да се следва традицията на онези страни, които третират информацията по делата като изключително конфиденциална. Вие виждате, че аз използвам език, който ориентира към подкрепа на първия принцип. Защото аз мятам, че европейската традиция е различна от тази на, на, на традицията на онези държави, които отказват достъп до информация по делата. Това не означава, че всеки автоматично може да получи достъп до информацията, но това означава, че естествено достъп може да бъде отказан и тук става дума за защита на личните данни, на личните права и това е правилно. В определени случаи, но по принцип нещата стоят така, че всеки има прав, право и то осново, основно право на информация. Могат да бъдат, може да има нужда от информация за научни цели, а може да има и обществен интерес по даден случай. Много бих искала да чуя вашите мнения по този въпрос преди да продължа с изложението си. А мненията ви могат да засягат и други аспекти. Аз по-скоро съм склонна да използваме, да изчерпаме възможността си, да дадем възможност на гражданите за по-голям, по-отворен достъп до съдебни дела, до документи по делата. Аз съм на мнение, че просто хората отиват за удоволствие да четат и, и дела в съда. Тук в такъв случай се говори за вите го и е, месохизъм. Ето защо аз бих подкрепила първия принцип, а именно принципа на отвореността. Принцип, който постулираме за институциите на Европейския парламент. С това откривам дискусията. Благодаря, председателят. Благодаря, колегата, колежката Екстрет. Благодаря, господин председателю. Това е изключително важен въпрос от принципен характер. Искам да благодаря на Ева Лихтенбергер, която подкрепя принципа, който аз искам да подкрепя, а именно принципа за достъпност и за откритост. Има нормативна рамка, която защитава поверителната информация и, и тази рамка трябва да бъде запазена, но важен е аспект аспекта за доверието. Доверието към институциите, доверието към принципите на правовата държава. Много е важно да защитаваме този принцип и да разпилеем, да разсеем всички димни завеси, които съществуват. Това е важно за доверието на гражданите в принципите на правовата държава трябва веднъж за винаги да подчертаем, че всичко, което не е забранено, би трябвало да бъде позволено и достъпно. Благодаря. Колега Борис. Господин Борис. Dziękuję bardzo. Ja mam okazję być e, shadow raporterem e, w, w tej opinii. Благодаря. Аз съм докладчик Сянка по това становище. И смятам, че въпросът действително е важен. И е малко случайен факта, че е, е, този въпрос бе повдигнат е, поради една петиция. Когато говорим за защитата на правата, на основните права, и когато говорим за научно-изследователна дейност, достъпът трябва да се дава въз основа на принципа на отвореност. Така че това е необходимо. Що се отнася до Европейския съд, там такива правила няма но пък от друга страна в Европейския съд за правата на човека всичко е с отворен достъп. В Лисабонският договор също се говори за принципа на отвореност. Става дума за член 15. Така че това е, е една нова формулировка, която е включена в Лисабонския договор, която дава право на всяко юридическо или физическо лице – независимо от е, местопребиваването си, местожителството си, да има достъп до документацията на европейските институции. През декември 2009 година, т.е. съвсем скоро, сме приели резолюция по разширяването на обхвата на регламента, който регулира достъпа до е, инструменти. Регламент 1049 от 2001 година – И в този регламент, в който се говори за достъпа до документи на Европейския парламент, Европейската комисия и съветът, трябва да се разшири до други институции, включително и съда, така че ние вече сме задължени от своята собствена резолюция да настояваме отворения достъп да включва и документите на Европейския съд. Общият принцип е, инструмент, че документите са с отворен достъп, с изключение на въпроси, свързани а, с заплаха за обществения интерес, на търговски интереси и на лични данни. Само Европейската комисия и съдът могат да поемат инициатива за такива промени. Така че смятам, че трябва да се обърнем към Европейската комисия и съда и да настоим те да се задействат, тъй като те имат правото на инициатива в тази случай и да искаме да разширят приложното поле на регламент 1049. Също така трябва да се обсъди въпроса дали възможността за достъп до документи когато даденото лице може да докаже своя легитимен интерес към тези документи, трябва да видим как да се решава този случай. И така, това са двата въпроса, които трябва е, да зададем на тези две институции не можем да им се месим. Можем само да участваме в промяната на регламента, до което ще се стигне рано или късно. Благодаря. Сега аз също ще искам да кажа своето мнение, преди да дам думата на господин Стоянов. Мисля, че може да кажем, съгласни сме с процедурата. Разумно е да има едно, една правна разпоредба, която да регулира тази ситуация, но е, документи по едно дело са един специфичен вид документ и не може, например, когато става дума за конкурентоспособност, не може всичко да става достояние на обществеността. Не може всеки да има просто неограничен достъп до а, информациите по делото. Тоест, трябва да има, третата страна трябва да докаже, че има определен интерес и този интерес трябва да е в връзка с съдържанието на делото на съответния документ. Тоест, трябва да има заявка. И това означава една определена регулирана процедура. Аз смятам, че най-добрият път е когато запитаме Европейския съд какво е неговото мнение и ако съда каже, че е склонен да даде достъп, то тогава трябва много ясно да се определи кога една молба може да бъде одобрена за достъп до документите и кога трябва да бъде отхвърлена. Сега, това може да въжи за действието и на други институции. Господин Стоянов, имате думата. Благодаря, господин председателю. Извинявайте, че искам Добре. А, ще се постарая по никакъв начин да не повтарям преждеговорищите. Аз съм съгласен с това, което казахте вие, господин председателю. определено не може всеки да, да има право на достъп до информация. Трябва да бъде доказан правен интерес. Например, в Българския гражданско-процесуален кодекс е предвидена специална процедура на така нареченото конституиране на трети заинтересувани лица в процеса което може да става по точно определен начин. Мисля, че това е което ние трябва да погледнем в тази насока. Това право да се конституира страна се преклудира след първото заседание по делото. Т.е. този, който има интерес, иска да следи едно дело, трябва да предприеме много навременни действия, за да се конституира като трета заинтересувана страна. И има условия за да се установи интерес. Но проблема, който виждам тук е, че инициатива имат комисията и съвета – и по това, което ни е раздадено като документи, разбирам, че позицията на комисията е да не предприема инициатива в тази насока. Мен ми е интересно да разбера защо комисията е решила да, така, да се оттегли от своята функция на инициатор на законодателни предложения. И разбира се, ако не намерим разбиране в комисията, да търсим съдействие от съда, където съм сигурен, че ще бъде намерено такова, такова разбиране, тъй като съда е една за мен е доста добре функционираща институция и тя ще се стреми към прозрачност. Аз съм убеден в това. Госпожа Уалис има думата. Благодаря, господин председател. Да, действително много важен въпрос, но ам, винаги ми се струва, м, че има някои странни неща във връзка с съвета. А, и е, не мисля, че правото в Великобритания е толкова необичайно. Дори пледуариите не са достъпни. Това ми е доста странно да ви кажа, защото според мен обществеността трябва да може да наблюдава какво се случва. Но освен това, говорим и за ситуации, в които някой. е, от инструментите са ча... от документите са частни документи. И, имало такива случаи, в които парламентът е, е бил страна по дело в Европейския съд и аз съм е, искала да видя документацията, преписката по делото и не съм получавала достъп до нея. Доста странно ми се струва това а, с цялото ми уважение към съда, мисля, че е добре да се подхожда малко по-открито. Не знам а, точно а, дали това отговаря на въпроса зададен в конкретния случай, но това е важен въпрос. Колегата Рабке. Е, Господин Рабке, аз също исках да кажа някои неща в духа на това, което каза госпожа Уолес. Искам да изразя моето, моята лична оценка. Аз съм малко скептичен. по отношение на отвореността. Наистина, от една страна, хубаво е да имаме отвореност, но Комисията по петициите сигурно е на друго мнение – има много фактори, които трябва да се вземат предвид. Хубаво е да навлезем в дълбочина. Трябва да знаем за кой случай става дума в крайна сметка, за да разберем каква е цялата история, за да вземем становище. Мисля, че е малко разочароващо поведението на комисията, но комисията всъщност е отговорила вече на, на Втори, комисията е в общи линии на мнение и, вълка, и ягнето цяло и вълка сит. И това е прерогатив на Европейския съд. Така не може да се процедира. Комисията трябва да поеме отговорност, да вземе решение, да излезе със становище. Защото комисията е пазителка на договорите и тя има законодателната инициатива. Да, казва председателят, ще пишем до Европейския съд, ще се позовем на този казус и ще отправим искане, молба към комисията. Ще помолим съда за становище и в светлината на становището на комисията ще се постараем да получим повече информация. Ако се окаже, че има нужда от наша намеса, ние ще направим предложение за законодателно изменение. Госпожа Лихтенбергер и след това следващия оратор. Да, аз искам да кажа, че принципът на отвореността с определени ограничения не означава естествено, че всеки от нас би могъл да чете всички а, документи по делото, но най-напред има принципа на отвореността, след което може да се формулират определените изключения. Естествено, това трябва да стане прецизно. Принципът на затвореността по принцип задава много повече критически, критични въпроси, защото непрекъснато трябва да се правят препратки към отделните принципи. Аз нарочно не оточних какъв е казуса, защото нашата задача е просто да, да зададем принципите и да кажем, ние следваме този принцип и изваждаме по този принцип правилата. Ние сами не може да направим това. Аз самата също съм недоволна от е, начина на реакция на комисията. Тя, комисията използва принципа на Микадото, който първи се задвижи, губи, който първи бутне пречицата губи, но имаме ли сипонския договор, имаме формулировката на правната уредба от там и сега е важно да видим, ако какво се случва, например, ако някой от вашите конкуренти иска да види какво се случва по вашето дело, естествено той няма да има право. Обаче, ако има паралелен казус, паралелен на вашия случай и човек иска да се подготви, тогава това са легитимни интереси. Ако аз обаче карам всеки го, да чака и отхвърлям всяка молба, това мисля, че е грешната, грешния подход. Аз съм съгласна да чакаме, защото ние няма да вземем решение по тази петиция, ние ще решим, ние трябва да решим какво казват принципите на Лисабонския договор и как те могат да бъдат а, прие, а, как могат да бъдат приложени в този конкретен случай. Искам да допълня казаното от предишния оратор. Добре ще да попитаме Европейската комисия и защо не и Европейския съд какво смятат по резолюцията на парламента, която разширява достъпа до парламентарните досиета. Парламента ясно каза какви са условията за такъв достъп и те трябва да бъдат прехвърлени към Европейския съд. Аз лично смятам, че това ще бъде доста безопасно за Европейския съд, като се има предвид какво е производството. Аз говоря за последващия достъп до документи. Аз мисля, че този регламент трябва да се прехвърли и към Европейския съд и това ще промени правилата на играта, защото вътрешния правилник за дейността на Европейския съд се променя чрез регламенти. В този регламент, ако се разшири приложното поле и за Европейския съд. Това ще принуди съда да промени своите вътрешни правила, така че този въпрос може да бъде зададен на комисията. Проблемът е, че комисията не може, не може да, да не, не присъства в момента, трябва да отправим писмено запитването си и председателят и докладчицата ще оформулират писмо до съда ще го помолим за становище, ще го помолим за отговор на въпроса и ще го попитаме дали смята, че има нужда от е, законодателна инициатива и след това ще следваме процедурата. Добре, и сега продължаваме нататък по днешния ред, по дневния ред, а именно права на потребителите. Uh, Благодаря, господин председателю. Сега сме на етап, в който колегите вече са представили своите изменения към моето първоначално становище или доклад. Същото се случи и в комисията ИМКО. Ние работим заедно с тази комисия. Ще поговоря по този въпрос малко по-късно. И в двете комисии са внесени стотици изменения – Броя тук може би е малко по-малък. Много от тях са с технически характер. Колегите вероятно си спомнят, че в проекта от доклада си аз защитавах идеята, която винаги сме защитавали в нашата комисия по отношение на правата на потребителите. Именно, че искаме да се следва проекто референтната рамка. Искаме да има минималистично, минимално намесване в националното право и освен това да се запази възможността за някои уникални национални механизми за корекция. Затова изхождам от принципа на минималната хармонизация. Последния път, когато обсъждахме темата, казах, че съм разочарована от своя собствен доклад и ми се иска да съм била малко по-амбициозна. Сега обаче виждам, че много хора май приемат моя подход и въпреки, че не съм била чак толкова амбициозна, това може да се превърне в основата, която да ни даде възможност да се придвижим напред. Проведох интензивни разисквания с Андреас Шваб, който е докладчик в комисията ИМКО. В резултат на разискванията решихме заедно да се опитаме да стигнем до положение, в което ще можем да стигнем до консенсус по отношение на по-голямата хармонизация. От политическа гледна точка това ни дава възможност определено да дадем тласък на пазара на потребителите в Европа, нещо, което до сега ни е обягвало. Освен това, гледам двата доклада, господин Шваб малко попромени структурата на първоначалната директива и това осложнява нещата, но въпреки това май не сме толкова далече един от друг, колкото се мислехме. С помощта на нашата комисия решихме да помолим два експерта, един от Великобритания, един от Германия, които между другото са извън този магически кръг на експерти, които обичайно използваме. Та помолихме тези експерти да разгледат двата доклада, независимо да видят разликите и да кажат къде смятате, че е реалистично да се постигне едно по-високо ниво на хармонизация? Този доклад сега е достъпен за всички и ще кажа, че има две неща, които са важни за мен и те са свързани и с допълнителните изменения, които внесох. На първо място, както аз и господин Шваб очаквахме. Разликите между нас двамата са по-малки, отколкото се мислихме. Експертите изготвиха една много полезна таблица, която описва всички членове и демонстрира разликите. Това е изключително полезно, защото те демонстрират разликите възоснова на минималния и съответно максималния подход към хармонизацията. Възможно е да се види възоснова на този подход къде са разликите и като използваме подробния увод на експертите, в който много ясно се казва къде можем да определим, възоснова и на съдебната практика на Европейския съд, къде може да има хармонизация. Така че има и ясно правно основание да се избере максимална хармонизация в някои елементи говоря. Значи, като използваме разликите, които подчертават експертите и разликата между двата подхода, мое на господин Шваб, аз изготвих още няколко изменения. Сега ще се опитам да ви ги представя. Например, една от областите, в която експертите смятат, че можем да постигнем напредък, е свързана с определението на съответствие. Кога стоките съответстват на договора. Това е нещо, което ни обягваше до сега. Чудехме се дали може да има обща европейска дефиниция. Експертите казаха, че би могло това да стане. Те дори представиха да включим определението от Виенската конвенция относно международната продажба на стоки. Сметна се, че това може да доведе до високо ниво на защита на потребителите, тъй като е било тествано като подход. Така че ние се опитваме да вземем всеки един отделен раздел, член и да видим дали може да се споразумеем за хармонизацията по него или не. И да се върнем съответно към цялостния въпрос дали ще изберем минималната хармонизация, какво могат да направят а, държавите членки и да продължат да правят, или да има целенасочена хармонизация или максимална хармонизация на някои места. Аз все още съм застъпник за идеята за минимална хармонизация, защото виждам, че повечето от колегите са поддръжници на тази идея и може по този начин по-лесно да се стигне до цялостно споразумение. Може обаче да забравим този член като цяло, да видим какво може да се направи за всеки конкретен случай. Мисля си, че трябва да преминем през всички изменения на нашата комисия и си мисля, че ще можем в повечето случаи да постигнем компромис. Може би задачата няма да е чак толкова сложна, колкото се вижда от а, цифрите, ще се опитам да работя в тази посока, която току-що очертах. Единствената трудност, която остава, за съжаление председателя си тръгна на този етап, е свързана с разпределението на компетенциите между нашата комисия и комисията ИМКО. Този проблем се превръща в нещо сериозно много от аспектите в директивата включват думата потребител и те смятат, имко смятат, че там където се казва потребител, всичко е в техните компетенции. Има обаче много елементи, в които има а, правни аспекти и за сега нямаме споразумение. И това може да услужни окончателното гласуване. По отношение на последователността. Аз мятам, че в нашата комисия трябва да се опитаме да стигнем до компромис по измененията в политическите групи и да се опитаме да приемем нещо, което е последователно като позиция от името на нашата комисия и да оставим въпроса за компетенциите за по-късно. Исках да чуя какво смята председателя за компетенциите. Но, за съжаление, последното, което ни казаха от Тимко, беше, че в нашите компетенции попада само глава 5. Това въобще не ни устройва. Затова аз предпочитам гледната точка на докладчика в Имко. Той е, казва, че трябва да си работим е, по двата ресора и да видим какво ще се стане, макар че може да е голяма бъркотия след това. Госпожа Рейхнер, благодаря. Аз от името на моята политическа група искам да кажа, че имаме предложение за изменение, изготвено от мен с колегата Кастекси си. Става дума за ключово изменение – Малко е объркващо, но ние искаме възможно най-голяма защита на потребителите. Ето защо за мен е, е грешка, езикова грешка при превода е, формулировката на изменение 75-то. Ние говорим за най-голямата защита за потребителите, осигурена чрез минимални стандарти. Това е нашата идея. За това ще искам едно устно изменение към това изменение. Просто исках да уточня какво имам предвид. Ähm, Това беше точно което каза и колежката Реднер. Това е проблема. Европейските минимални стандарти на австрийски биха се казали, бихме казали минималните стран, стандарти сочат винаги надолу. Това е най-трудното нещо, защото виждаме тенден, тенденцията, че винаги се връщаме към минималните стандарти, дори в държавите членки, където има по-висока защита на потребителите, именно поради ам, причина на конкурентоспособността. Ето защо минималните стандарти се носят с две остриета и при формулировката трябва много да внимаваме, просто всяка думичка да обърнем два пъти. Аз съм съгласна с е, подхода на колежката Уолис и трябва ве... бързо обаче да видим е, кой как ще участва в тази процедура, т.е. на равнище комисии трябва да видим какви ще са компетенциите. Аз не споделя мнението на, на комисията ИМКО, че всичко, което засяга потребителите, автоматически трябва да им принадлежи. В крайна дума става дума за формулировка, за езикова формулировка, за въпрос на превода, може би. Става дума за да се преценява по същество кой, кое досие ще бъде от, обработвано от коя комисия. Надявам се обаче да постигнем съгласие между двете комисии. До тук ще приключа. Господин Масин. Gracias, presidente. Yo de acuerdo con, con mi colega Evelyn Reñer. Desde luego... Eh, Благодаря. Аз съм съгласен с колежката Евелин. Май наистина има грешка в превода при нашето изменение. На английски, английски беше изходния език и след това всичко беше преведено на другите езици. Но естествено ние сме на страната на потребителите и искаме максималната защита за потребителите. Това трябва да е ясно. И ако в другите езикови версии има грешка, трябва да е ясно нашето уточнение. Естествено, ние... На нас не ни е приятна тази грешка. Може да е същата грешка, за която говори госпожа Уолис. Но тук не става дума за минималните или максималните изисквания в националните законодателства, а става дума за другите страни, за другите партии, така да се каже. От концептуална гледна точка е трудно да уточним как, срещу какво имаме нещо против. Дали е нашата идея или нещо друго. Сега, госпожо Уолис, ние искаме да запазим духа на вашия доклад. Благодаря, аз също искам да кажа нещо. Мисля, че е, спора по член 4 е теоретичен. Е, трябва да говорим параграф по параграф, за да видим дали това е максимална или минимална хармонизация. ясно е, че когато говорим за срокове и дефиниции, е по-добре максимална хармонизация. А за другите въпроси е по-добре да имаме минимална хармонизация хармонизация, когато става дума за законодателство, например. Затова нека разгледаме член по член и тогава да се караме в подробности, но специално член 4, това е доста теоретична дискусия. А за всеки отделен член, нека видим дали е подходяща максимална или минимална хармонизация. Сега по отношение на компетенциите между отделните комисии. Моята позиция при преговорите е, е, че може би ще се консултираме с, с председателския съвет. Но председателския съвет не знае дали може да се произнесе положително в този случай. Когато говорих с координаторите, разбрах, че е съществувало предложението да работим по глава 4. Да видим какво ще бъде решението. Нека го изчакаме, но не зная дали е разумно да предизвикваме спор в председателския съвет. Нека вземем поне това, което може да получим. Това е ситуацията. Ако координаторите ми сигнализират, в, ние говорихме с генералните секретариати. Има две глави за правната комисия. Добре, нека ги получим. Ако обаче това не, не е така, да видим какво ще се случи. Нека се опитаме да разрешим спора по приятелски начин. Това са даденостите за момента. Трябва да видя какво ще ми сигнализират координаторите. Ние сме в момента в разгара, така да се каже, на преговорите и през следващите две седмици ще се знае кой какво ще прави. Добре, нямам, виждам заявки за изказване. Даяна има думата за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Сигурно няма да сте много доволен. Приемам вашия анализ – но все пак е, не е хубаво да приключим до пета глава. А, е, така че нека да продължим дебата. И с Малком Харпер. Призвам колегите да разгледат измененията и да обмислят как точно може да се изгради подхода на тази комисия, така че действително да се движим в въпрос по въпрос и да забравим члена за минимална или максимална хармонизация, освен ако не искаме да прилагаме тази концепция за всеки един член в текста. И както каза господин Лайнен, може би на края е, на цялото упражнение може просто да изхвърлим член 4. Но нека да не започваме от член 4 защото това няма да ни помогне да се занимаем с реалните въпроси. А именно с тях да трябва да се занимаем и то един по един, ако искаме да направим каквото е да било за благото на потребителите в Европейския съюз. Така че, колкото и да е трудно, забравете за сега за член четвърти, ще се върнем на него отново накрая, само ако това е необходимо. А междувременно разгледайте всички останали въпроси внимателно, един по един, защото ако ли не, нещата ще се разпаднат. Благодаря. Тогава може да преминем към заседанието при закрити врата. Трябва сега да имаме заседанието на координаторите, защото искам да направя предложението този случай с имунитета да го разглеждаме утре. А сега да продължим с заседанието на координаторите.